ще изберем председател и четирима заместник председатели в съответствие с точка 243 от правилника на Европейския съюз. Получили сте дневния ред изборите ще протекат последния начин. Издига се кандидатура за председател на комисията, след което ще бъде издигната кандидатурата на четирима заместник-председатели. Сега искам да ви представя заместниците, подгласниците, които ще участват в гласуването. Тези имена бяха представени вчера и при възникване на промени групите трябва да информират председателството. Заместниците са следните. Е, Томас Здеховски. Томас Здеховски от НП. Начо Санчо Самор, социалисти и демократи, и Петра Саустревичус от групата Renew. С други думи, имаме четирима заместници. Добър ден на всички, в това число и на подгласниците. И преминаваме към избора. Искам да ви напомня, че кандидата трябва да бъде представен от групата от минимум една 20 души на членовете на комисията. След първия кръг кандидатът може да отегли своята кандидатура и може да бъде представен нов кандидат. Напомням, че сега трябва да проверим кворумът, който възлиза на една четвърт от членовете, т.е. минимум 10 души. Виждам, че имаме кворум и изборът е, ще бъде валиден. Напомням, кандидатът трябва да изрази своето съгласие, трябва да бъде постоянен, титулярен член на комисията, а не подгласник. И освен това, трябва да спазва кодекса за добра практика и че е представил декларация за финансовите интереси. Сега ще помоля политическите групи да представят кандидатите. Напомням, че ако една пета от комисията не желая да гласува тайно, можем да е, изберем кандидата с ръкопляскане. Сега господин Маджорино да представи кандидатите. Благодаря. От името на социалистите и демократите предлагам за председател е, Рафаел Гуксман. Благодаря, господин Майорино. И така имаме кандидатура, издигната от социалистите и демократите. Има ли други кандидатури? Не виждам искания. Следователно, моля ви да изразите своето съгласие с ръкопляскания с които ще потвърдите избора на господин Глуксман. Всички кимате. Благодаря на всички. Сега. Моля господин Глуксман да заеме председателското място. И тъй като изборът вече е направен, моята роля на председател приключи и затова ще помоля господин Гуксман да вземе своето място.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 Дами и господа, скъпи колеги, най-напред ще започна с един цитат на Уистън Чърчил. Демокрацията е най-лошата система, но по-добра не сме намерили. Демокрацията, тази най- лоша система, но по-добра от всички останали, е общото ни благо, което заедно трябва да отглеждаме. Това е общото ни съкровище, което заедно трябва да защитаваме. Демокрацията е рамката, в която се проявяват нашите разлики, несъгласия и в която се водят дебатите между нас. Тази рамка е от жизнено значение за всички нас, но тази демокрация е също толкова крехка и уязвима. През последните години европейската демокрация беше цел на различни атаки отвън, като целта е да се подрони демократичната стойност, да се подрони доверието в институциите и да се подронят основите на идеята за демокрация, която обединява нашите народи. Ето защо днес вече не можем да си позволим да бъдем наивни. Тези външни намеси се осъществяват от чужди държави или или квази държавни институции. И те е, се потратяват по различни под различна форма, било то чрез финансиране на предизборни кампании, през, през финансиране на политически партии или кибератаки. Нашите права, нашата сигурност и нашата суверенитет са поставени под въпрос. Европейската политическа сцена не може да се превърне в пазара, на който външни чужди сили да могат да си пълнят а, пазарската чанта. Ние не сме за продан и демокрацията ни не е за продан. Създаването на тази специална комисия е силен, силно послание, послание, което ни кара да погледнем смирено пред задачата, която ни очаква. През, през идните 12 е, месец заедно с, с заместник председателите, заедно с координаторите, заедно с госпожа докладчика, с докладчите в Сянка и всички членове на тази специална комисия. Заедно ще работим за да направим един инвентар на всички заплахи, които стоят пред нашите демокрации. И ще предложим законодателни предложения и конкретни мерки, за да се изправим пред тези заплахи и да гарантираме, че демокрациите ни ще останат жизнеспособни. Очаква ни огромна задача, както е огромна и отговорността, която носим. Безкрайно съм и благодарен за доверието, което ми оказахте. Скъпи колеги, историята ни гледа. Тя ще ни съди. Ето защо трябва да се захванем веднага за работа и нека заедно да направим демокрациите ни по-силни и по-щенспособни. Благодаря ви. Donc, commençons le travail. Нека сега да пристъпим към работата. Знаете, че трябва да пристъпим към избора на заместник председателите. Давам ви думата, за да предложите първия заместник председател. Благодаря ви, господин председател. Господин Ленард, съм най-напред благодаря за избирането, Ви поздравя за избирането ви, господин председател. От името на НБ бих искала да, да предложа нашата колега Хавиер Сарсалехос за първи заместник председател на нашата комисия. Ескилия. Благодаря ви. Има ли други кандидатури от други политически групи? В такъв случай ще попитам господин Сарсалеков дали е съгласен с издигането на кандидатурата му. Той не присъства днес, но е подписал декларация, че е съгласен. В такъв случай може да го изберем с аплодисменти. Sachant, sachant que le candidat euh, a été отбележим също така, че е, колегата е попълнил декларацията за финансови интереси и декларацията за етичният кодекс. Е също така също така господин Сарсалехос е пълноправен член на нашата комисия и като такъв беше избран за първи заместник председател на нашата специална комисия. Както знаете, в Европейския парламент, като има правило на Европейския съюз, принципа на демокрация изисква да има равнопоставеност в бюрото. Не можем да продължим с избирането на останалите заместни председатели в... днес, защото за целта трябва да бъде предложена кандидатурата на жена. Не можем да имаме само заместни председатели мъже. Ето защо Избирането на останалите сметни председатели ще се отложи за след следващото пленарно заседание. С това Учредителното заседание на нашата специална комисия приключва. Нашата специална комисия вече съществува и от тук нататък единственото, което има значение е общата ни съвместна работа. Благодаря ви и утре ще проведем първото официално заседание на нашата специална комисия. Благодаря ви et, et, les, et les coordinateurs а моля координаторите да останат в е, залата. Ще продължим с заседанието на координаторите. Ça va Ok. Ça va Ça allait Je sais pas.